Bene, possiamo cominciare. Колеги, можем да започваме. Е, пресета, ще вам да се опрашоза. Но. Яно. Яно. Eh, buongiorno, possiamo cominciare. Добър ден, можем да започваме вече. Започваме с първата точка за тази сутрин. 11 та точка е това на общото ни заседание. Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободно движение на такива данни. Колегата Кели е докладчик, но него го няма. E Колегата Енчунг ще го замести. J'ai trouvé un papier che mi euh, Avevo trovato un foglio che mi diceva. Е, тук пишеше на един лист, че ви няма. Извинявайте. Обаче съм много щастлива, че сте тук. И веднага ви давам думата. Имате думата, колега. Благодаря, госпожо председател. Е, вчера не бях добре, но оцелях. И днес съм тук. Този регламент за защита на физическите лица връзка с обработването на лични данни е едно от най-важните предложения, които парламента ще приеме в този си мандат. 95-та година е първоначалния текст. Много неща са се променили от тогава седне, така че има нужда да се актуализира всичко свързано с личните данни. Има два документа. Един е регламента за защита на личните данни, освен това има и една директива. Тя няма да ни занимае чак толкова. Тя е свързана с лични данни и тяхното предаване от компетентните власти при производства. Регламентът е важен и е важно да бъде регламент. Защото последните години все повече нараства ползването на лични данни от лица, които се занимават със своята дейност, особено в социалните медии както и във връзка с економиката, разрастването на бизнеса, продажбите онлайн, офлайн и така нататък. Така че има една основна нужда да се изгради доверие в онлайн средата. Това е ключово за економическото развитие и затова и нашата комисия може да изиграе огромна роля, защото ако няма доверие, хората няма да купуват онлайн и няма да има развитие на технологии и услуги. Това е изключително важно за нас и защитата на личните данни е записана в Лисабонския договор. Тя е част от Хартата за основните права в 8 член. Пред нас има една голяма задача Общата ни задача всъщност е до края на настоящия мандат да приключим с тази тема, което означава, че нямаме много време, имайки предвид обхвата на това ни, тази ни задача, но докладчика, докладчиците в сянка са решени да го завършат до края на мандата. Несъмнено имаме един императив, и който е да упростим правилата, да насърчим новаторството, да намалим бюрократичните тежести и да създадем една среда, където новите фирми могат да процъфтяват. Или ще успеем, или няма. Защото ако не може нови фирми да се развиват, то, или пък съществуващите да продължат напред, то Европейската комисия, извинете, економика най-вероятно ще пострада. А това е недопустимо. Нужни са ясни правила за защита на личните данни, за да има една рамка за доверие, новаторство и творчество. Като докладчик аз трябва да направя така, че да има необходимото равновесие между защита на основните права от една страна и необходимостта от равни условия, особено за МСП, за новаторските фирми и най-общо целия сектор. Това е първа обмяна на становище и затова искам да прочетая работата си по приоритетите. Това предложение. 52 е, срещи съм имал вече с заинтересовани страни, което показва колко голям е интереса е, сред обществеността и най-вече сред е, фирмите в нашата работа. Още срещи са планирани. Освен това съм провел технически брифинги с водещи комисии, както и с докладчиците в Сянка. Имахме и предварителни дискусии със съвета. Що се отнася сега до самия текст? Има определени сфери, в които нашата комисия може да играе водеща роля. Първо, хоризонталния въпрос за МСП. ИТРЕ е комисията, която в мандата си е, трябва да се занимава с всички въпроси, свързани с същите тези МСП. Трябва да направим така, че малките и средни предприятия не са заплашени от някакви непредвидени обстоятелства в е, този регламент. Колкото повече се срещам с търговски дружества, които са заинтересовани, е, толкова повече осъзнавам опасността от такива непредвидени последствия и можем да предприемем действия. Следващия хоризонтален въпрос е свързан с информационното общество, информационната сигурност. Ние имаме експлицитни, извинете, е, явно записани е, компетенции, които са записани в съответните членове. 30 член пък е една друга разпоредба, свързана с информационното общество. Ние се занимаваме с сигурността и в обработката на данни, така че е наша работа. Трети член се занимава с е, други изследвания, които пак са наша компетентност. Това казвам, че ИТРЕ, която отговаря ексклюзивно по член 22 за индустриалната политика може да се занимава с това 28 член, обработка на документи, оценка на въздействието 33, следващите глави 3, 4 и още една, които са свързани с информация и защита на данните. Много бизнеси Четвърти раздел също така отново госпожа Сартори, нашия председател, вече е писал на председателя на Либе за засилено сътрудничество под 50 ти член. Надявам се скоро да имаме резултат. Какъвто и да е този резултат, ние трябва, поне аз трябва да работя много активно за да се срещна с максимален брой заинтересовани лица и в крайна сметка да можем да стигнем до решения, до добър регламент, който да защитава индивидите и да дава възможност на бизнеса да се разраства. Най-вече технологиите, които се развиват бързо. Кипърското председателство, според мен, трябва да направи голям напредък. По този въпрос говорил съм с тях. Те са силно ангажирани по въпроса и се надявам бързо да се задействат нещата. Като оптимизираме този подход и като си сътрудничим, можем да напреднем бързо и много ми се иска това да стане. Още нещо искам да спомена и то е свързано с оценката на въздействието на Европейската комисия. Много усилия са положили. Те изчерпателен е този преглед, който се направи, но има неточности вътре. Искам да посоча едно-две от тях. Първото е свързано с разходите. Говори се за няколко процентни пункта тук. А пък след това се казва, че това не е административна тежест. Няколко процентни пункта могат да се окажат много пари. Така че това може да се окаже значителна тежест. Има и други сфери, където се говори за работни места. Пак неясно са се изказали тук, защото се говори а, за огромна част от фирмите, след това 90%, 50%, 40%. Не е ясно какви са тези проценти и, и от къде идва това. След това се говори за изключване на финансовия сектор. Като имаме предвид всичко, което се случва в Европа последните 4-5 години, финансовия сектор се обвинява от много хора за случващото се, а пък ние тук казваме, че ще го изключим. Трябва да внимаваме дали да го направим или не. Също така се говори за далекосъобщенията, 3000, 4000, какво ли още не. Оценката на въздействието на Европейската комисия е пред нас, но нашите служби в парламента трябва да направят своята оценка на въздействието. Аз съм говорил с тях, те имат желание да го направят и то бързо, което ще ни даде едно по-добро разбиране за това, което евентуално ще се случи. За това препоръчвам да одобрим предложението днес. Благодаря. Grazie per questo. Благодаря преди да дам думата на колегите, искам да ви информирам по 50 ти член процедурата. Както знаете, поискахме от комисията Либе да се приложи този член 50. Комисията Либе ни отговори отрицателно. Те ни предлагат да се използва 49 ти член, а, дори с а, разширено тълкование, така ли че да, се, да е 49, а не 50. Както винаги се случва, а, в такива случаи информирахме председателския съвет и председателя на последното заседание ни даде последна дата, и това е днес, за да се стигне до съгласие по въпроса. Вчера вечерта говорих с координаторите, имахме заседание на координаторите и на това заседание имаше 50 на 50 становище. Половината искаха да се продължи, да се настоява за член 50, който отговаря на правните основания, а други пък казваха, че можем да приемем предложението на комисията Либе. Както знаете, винаги има проблеми с прилагането на тези членове, защото, независимо, че е ясно тълкованието, винаги се създава конфликт по тяхното прилагане. И така, тъй като не успяхме да намерим решение, трябва да оставим на председателски съвет изборът. И на следващото им заседание те ще решат. Така че днес ние не знаем какво ще се случи. Тоест, имаме искане, което сме подали, отказ от Либе, вътрешна позиция, която е почти 50 на 50, 49 на 50 или нещо такова, така че, със съжаление, председателския съвет трябва да поеме това бреме. И така, продължаваме нататък. Записали са се тук Албрехт докладчик на Либе. Грация. I shall speak in the name of Линачик. Uh, ще говоря от името на Линачи. Ще кажа няколко думи за това, което колегите ми предадех. Защитата на личните данни е от огромно, от огромно значение не само за европейските граждани, но и за нашата промишленост решенията и на промишлеността трябва да отговарят на изискванията на пакета за защита на данните. Този пакет е от огромно значение на нашата територия, но също така заради международните споразумения между Европейския съюз и трети страни Правото на защита на личните данни е основно човешко право и записано в конституциите на държавите членки, както и в нашата харта, хартата на Европейския съюз. Така че ние трябва да защитаваме нашите граждани а, при защита на техните данни, независимо дали става дума за лични данни, при движение в Европейския съюз и така нататък, независимо от на, начина по който се обработват тези данни. А, все повече и повече се използват а, услуги на интернет в облак и това изисква много повече контрол на достъпа, за да можем да предотвратим неразрешено използване на данните от разни оператори. Също времено трябва да прилагаме ни една прозрачна политика относно обработката на тези лични данни. Благодаря ви, казва оратора. Благодаря. Продължаваме с изказващите се. Следващият колегата Енчо. Е dato la да ad Albrecht Един Господин Албрехт. Всъщност. Тази сутрин става объркване, исках да дам думата на Албрехт, пък говори Енчо. Добре, Елбрехт, Албрехт сега ще говори. Фиен... Албрехт, Лора. Фиен данк. Албрехт, рапорта. Сега, колегата Албрехт. Вие сте докладчик от името на Либе, нали? Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми дадахте думата. Аз не съм член на вашата комисия, но бях помолил време за изказване, тъй като смятам, че е важно да си сътрудничам по този въпрос. Многократно се срещнах с господин Кели, обсъждахме а, проблемите, наблягаме на техническите аспекти на доклада. Срещнах се многократно и с докладчиците в Сянка. Господин Кели изложи основните проблеми или основните въпроси, които разглеждахме. Е, Либе е водеща комисия в е, тази област и затова ние настояваме за тясно сътрудничество с останалите комисии, по-специално с комисията ИТРЕ, Бихме искали процедурата да бъде прозрачна, ясна. Разполагате с датите на заседанията предварително, така че можете да се организирате, за да присъствате на нашите заседания, а колкото до другите въпроси, трябва да изчакаме решението на председателският съвет. Готов съм. да разгледам и включително да включа в доклада в становището на докладчика преди да започне трилога. Надявам се, че ще можем да обсъдиме нещата с господин Кели, защото много ми се ще този проблем да бъде решен до края на мандата на парламента. Бихме искали не нещата да влезат в ритъм. Директивата беше приета преди 17 години и сега е необходимо едно, едно по-задълбочено хармонизиране на процедурите за защита на личните данни. Мисля, че ще можем да имаме тясно сътрудничество с вас и да постигнем успех. Благодаря ви. Госпожа Роскок. Е, так, fru ordförande. Om en liten stund... Госпожо председател, след, след малко ще гласувам против акта. Затова смятам, че е, е много уместно и своевременно да е, внесем изменения в е, европейските регламенти, посветени на защитата на личните данни. Но не е, не за това поисках думата. Имам въпроси, имам и е, таз, това предложение буди и загрижност у мене. Е, стру, е, струва ми се, че тук трябва да свържеме проблема, който разглеждаме, с друг, друга област на действие или обхват на нашата комисия, което е изследванията. Знаете, че в Швеция ние имаме много задълбочени научни изследвания, които са почиват на висок технологии, и съответно резултатите от изследванията се използват в промишлеността. Същевременно тези е, изследвания са ни позволили да създадем едни много висококачествени регистри, които е, съдържат е, данни от много-много години. В тези регистри са е, записани много географос обществени данни. Всеки, всяка личност, всеки отделен човек притежава свой номер, под който е записан в регистъра. Разполагаме също така и с едно много, задъл... много всеобхватно законодателство, което ни позволява да защитаваме тези данни. Така че ние бихме могли да продължим да а, използваме нашите регистри по начина по който ги използваме и в други страни положението вероятно ще е същото. Но то, аз питам по какъв не виждам тук в предложението да, е включено, да са включени научните изследвания. Тук казвате, че са необходими раз, разрешения, лични, лични разрешения, пък от друга страна се казва, че изследванията е, могат да бъдат третирани като изключение или да бъдат подложени на специален режим. Как, как става това? за е, медицинските изследвания се използват много лични данни, така че как може да се, как може да се съчетаят тези две правила? Е, също, също така правилото за е, унищожаване на данни или правилата за унищожаване на, на данни или заличаване на данни. Как ще стане това? За нас е много важно тези лични данни да, да могат да се съхраняват много дълго време, за да могат наистина медицинските изследвания да е, бъдат резултатни и да се стигне понякога до Нобелови награди или въобще е, напредък в медицината. Също Същевременно се казва тук в доклада, че данните обикновенно или трябва да се използват само за целите, за които са били е, е, събрани, предадени, но не ето, Ние тук, ние, ние работиме с данни, които са от 300-400 години и на основата на изследването на тези данни могат да се създават е, лекарства, е, лечебни процедури и така нататък. Така че нещата не са много ясни и предложението не е много ясно според мене предложението и документа, който ще приемем, ще ни позволи ли да продължиме да провеждаме подобни научни изследвания? защото може би предложението ще създаде в краткосрочен план добри резултати, да речем ще увеличи заетостта и така нататък, но в е, дългосрочен е, аспект, в дългосрочен план няма да могат да бъдат е, използвани тези данни, да знаеме какви са последиците от поставяне на дадени вакцини или последиците от използване на дадено лекарство. Така че за мен този проблем е от огромно значение. Госпожа Нибля. Ähm, Благодаря, госпожо председател. Искам да започна с благодарности към докладчика, господин Шон Кели, на първо място. Закъснях му последните му думи, но с тях съм съгласна. Имаме оценка на въздействието от предложението за защита на данните. Това е отлична идея и я подкрепям. И много се радвам, че господин Албрехт е тук. Все едно дали ще се следва процедурата по член 49 или 50, е хубаво да има сътрудничество между различните политически групи Положителен е опита ни от миналото. Много тясно сме си сътрудничили с колегите от комисията ИМКО. Очевидно е добре когато докладчика от водещата комисия дойде в тази комисия, така че е много полезно, господин Обрек, да проследи дебата в нашата комисия. Бих искала да се спра на две точки. Предкрепям предложението на комисията да се търси по-висока степен на хармонизация. Необходими са ни единни правила. Подкрепям идеята за регламента, не за директива. И ще представя немското виждане. Много широка дискусия имаше в Германия дали пълната хармонизация съответства на вътрешното право в Германия. Не знае дали ще е необходимо да чуем и становището на правната служба в но в Конституционния съд съдиите вече постановиха в Германия, че пълната хармонизация ще е в разрез с конституционните разпоредби. Очевидно, ако се придържаме към някои от идеите в предложението, те ще са в разрез с конституционните ни разпоредби в Германия. Това трябва да го имаме предвид. Трябва да положим усилия за яснота, за да не влизаме в противоречие с съдиите от Конституционния съд. Хубаво е да имаме някакво правно становище по въпроса, за да избегнем по-нататъчни дискусии за пълната хармонизация и дали това нарушава Конституцията. Това би било безрезултатно. Иначе предложението е добро. Ще се наложи да търсим решение по някои въпроси в отделните комисии Необходимо е защитата на данни в Европейския съюз да е на много високо равнище, но в същото време следва да положим усилие нашите МСП-та да не бъдат принудени да спазват толкова много правила за защита на данните и да събират толкова много данни, че да бъдат затруднени да се развиват. Необходим е добър баланс, високи стандарти за защита на данните и успоредно с това трябва да позволим на МСП-тата да се развиват. Много са отделните точки, по които те първа ще разменяме мнение относно последиците. На пръв поглед, предложените идеи за непрекъснаваността на личния живот е, са добри, добре е разработена тази тема, но за това именно ще бъде полезно парламента да направи една оценка на въздействието, защото се стремим към ограничаване на бюрокрацията – и бих искала да чуя мнението и на някои експерти по въпроса за профилирането, а не само да говорим за събиране на данни тематично, да знаем какво е позволено и какво не. Все пак трябва да имаме ясна представа за тези профили, които се разработват възоснова на събраните данни. Необходима е и яснота за това каква е практиката, какво е осъществимо и полезно на европейско равнище. Не зная дали възнамерявате да се организира изслушване, но Европейският съюз следва да се стреми към съхраняване на дружествата в Европейския съюз, без да ги изтласкваме извън Европейския съюз поради твърде строгите правила за защита на данните. Ако данните са събрани, обработени, предадени някъде, то правилата на Европейския съюз ще се прилагат и в друга държава, където се обработват данните. Това, което мен ме тревожи, че може да има изтичане на данни към други държави. Ето, и това трябва да го обмислим много внимателно. Нашите МСП-та и фирмите, които създават работни места в Европа, трябва да имат силни позиции и затова трябва да сме много предпазливи и да предложим един добре балансиран пакет. С нетърпение очаквам бъдещите дискусии. Оптимист съм, що се отнася до свършената от докладчика работа. Темата е в добри ръце и ще внесем необходимите изменения, когато това се налага. Андерс Доктор. Благодаря. Обеден съм, че всъщността си предложението на комисията е положително. Гледам също така положително на актуализацията на законодателството. Важно е Европа да има много високи стандарти в защитата на личните данни. Важно е също така и за европейските потребители това да е така, защото те трябва да са сигурни, когато извършват някакви сделки в дигитална среда. Много е важно данните да бъдат третирани прозрачно и сигурно и хората да знаят как точно се случва всичко това. Обеден съм също така, че що се отнася до защитата на данните в Европа, могат да се създадат необходимите условия за развитие на един сектор на електронно ниво. Също така е важно да има научни изследвания. Колегата Уцко го каза и що се отнася до личните данни. Например, за да се получи информация за определени случаи. Това ще бъде дебат през цялата година, но се надяваме да се стигне и до добри решения. Благодаря. Бене. Никой друг не се е записал. За това давам думата на господин Вердик. Комисионе. От Европейската комисия. Ähm, Благодаря, госпожо председател. Приветстваме становището на господин Кели и очакваме нашето сътрудничество с него. Предложението на комисията обхваща много от аспектите, засегнати от различните оратори, например търсенето на баланс между правата на отделното лице и високата степен на защита, също така основните права по отношение на тези данни. И от друга страна, да се избегне прекомерното административно регулиране. Чрез предложенията сме се постарали да намерим именно такъв баланс. Що се отнася до изследванията в регистрите, в предложението има елементи, които целят да се откликне на някои от тревогите, споделени тук от депутатите. Разискванията ще бъдат интересни и очакваме плодотворно сътрудничество. Благодаря. Е парола, мистер Келли. Господин Кели. Благодаря. Благодаря на комисията, благодаря на колегите за изключително интересните забележки. В крайна сметка всички са ангажирани с това да постигнем един добре балансиран резултат, да защитим физическите лица, но в същото време да осигурим възможности за растеж на дружествата. И ние в ИТРИ имаме задължение по отношение на промишления сектор да направим каквото можем да им помогнем, а не да им пречим. Та, само благодаря на колегите, на това, което бе споменато за а, компютърните услуги в облак. Благодарен съм на докладчика от водещата комисия за желанието за сътрудничество, за приноса. Приятелят от Швеция спомена нещо много важно, що се отнася до изследванията в областта на медицината – а, не бива да пречим на онова, което върши работа и ако, както ние казваме, нещо не се е развалило, няма нужда да го поправяме. И колежката Ниблер също спомена някои важни теми. Радвам се на нейната подкрепа за оценка на въздействието, която трябва да бъде извършена от парламента. И още нещо, което основополагащо – има необходимост от регламент, а не от директива. Ако променим тези нагласи, ще допуснем голяма грешка и ще развалим всичко. МСП-тата очевидно са жизно важен, важен елемент. Освен това, Колежката спомена необходимостта от изслушване. Аз съм съгласен с нея и ще предложа да осъществим няколко изслушване с заинтересованите страни, които биха били готови да изпратят експерти. Това ще бъде един много важен аспект от нашите разисквания и ще спомогне за постигане на балансираност. А, госпожа Сандърс Дотер тук спомена нещо, с което съм съгласен. Тя наблегна на необходимостта от високи стандарти и сериозна защита на личните данни. Приветствам направеното от комисията. Радвам се, че ще бъдат отчетени мненията на всички крайна сметка разчитаме на един добър регламент и а, да избегнем последиците, които по-скоро биха нанесли вреда, отколкото да донесат полза. Очаквам с нетърпение сътрудничеството. Благодаря. Благодаря на колегата Кели. Нямаме дати за следващия дебат по темата, тъй като темата е свързана с представянето на становището, след това не е решено и как ще се работи, както казах, всичко ще ви бъде изпратено по електронна поща. Сега ще се възползвам от тези няколко минути, които ни остават преди гласуването, за да ви направя няколко съобщения за това какво се случи на среща на координаторите вчера вечерта. отново планирахме заседанията на нашата комисия, този път за септември заседанията и ще имаме, всъщност няма да имаме заседание на 6 септември, защото се застъпват нещата с заседанията на НП. 3 септември от 3 до 6.30. Ще се говори тогава за бюджета 2013 година, проект за становище. И след това на 17 септември, след обяд, отново от 3 до 6.30. И на 18 септември цял ден. Това е промяна в графика на заседанията ни, за да може да наваксаме 6 септември, когато няма да имаме заседание. Още нещо. Казах ви, 6 пада на третия заседанието и след това на 17 и 18. Per quanto riguarda invece le audizioni pubbliche. Що се отнася до публичните изслушвания, nel secondo semestre di... Втората половина на годината, октомври-ноември, ще има едно представяне за основни технологии за задействане на проекти. След това ноември-декември за интелигентните градове ще има изслушване 17 и 18 септември енергетика 2050, а за 2013 се отлагат политиката за космоса и в края на годината, заедно с Комисията за жените, тази, това изслушване, което трябваше да бъде за жените. Жените и КТ. Колегата Ройл иска думата. Само един въпрос искам да задам. Казахте 18 септември ще има изслушване и след това ще има и заседание на нашата комисия. Правилно ви разбрах, значи на, на 17 и 18 ще има заседание на комисията и на двата дни. Е, aveva capito bene, noi... Правилно сте разбрали. 17 и 18 септември. 17 е само след обяд. Пак казвам, 17 септември от 3 до 6 и половина на 18 от 9 до 12 и половина и от 3 до 6 и половина. Това са новите дати. И 3 септември също добавихме, само след обядно заседание, от 3 до 6 И, половина. и на 6 няма заседание. 6 settembre ci sono le giornate di studio del PP. На 6 има на НП е, събития. Quindi non ci sarà la riunione della Commissione ITRE. Ci sarà... И затова няма да има заседание на ИТРЕ. На 3 след обяд, на 17 след обяд и на 18 цял ден. Poi altra informazione Още нещо трябва да кажа за съседанието на координаторите. I e la commissione STOA ha proposto Комисията СТОА предлага посредством координаторите да излязат предложения за изследвания до 5 юни 2012 година. Така че, ако искаме посредством групите и координаторите да предложим някакви изследвания, проучвания, е, те трябва да бъдат подадени до 5 юни. Освен това, същата тази комисия 11-15 юни е, ни кани в, е, кани в Дъблин на един форум за Еврошанс, където ще участват Карвайо и Томсън. Това е всъщност една комисия за техническите възможности. Non sono stati distribuiti rapporti. Не са раздавани доклади на стенто на координаторите. Реши се само на колегата Херцог. Да се остави работата, която тя така ленче че в момента върши по финансовата рамка. Това бяха всички решения, взети вчера на заседанието на координаторите. Остават ни 6 минути почивка преди гласуването. В 10 часа започваме да гласуваме. Bene, cominciamo il voto, anche perché oggi abbiamo... И така започваме гласуването. Ще се гласува по доста проекти, така че хайде да започнем на време. Още една минута имаме. Нека да проверим в тази минута електронните си карти за гласуване, да видим кой присъства. Yeah. Е, Allora, chi è a favore? Chi vuole una giornata di sole a Bruxelles? Много ви моля, гласувайте. Tout le monde l'a voté? No, 83 se no. Работате tutti quelli che... Всички ли гласуваха? Моля, гласувайте. Адопте. Анкара на анкара на Che passa che sta... Manca ancora molta gente però. Eh. Bene, cominciamo. Cominciamo con eh? la redazione. И така започваме с доклада на господин Холгер Крамер. София,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 14 за. Извинете, 4, казва председателката. Изменение 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 26. За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 против, въздържали се, като че ли се отхвърля. Нека да проверим. Е, е Моля, гласувайте по 300 изменения. изменение. Вотокюжа. Прекратете гласуването. 29 за, 24 против. Приема се.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 против, въздържали се. Отхвърлено като че ли. Проверка. Сул 33. 33. 33. SND di troppo. Abbiamo due sinistra e democrazia di troppo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 Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Да, приема се. Не, нека да направим проверка по 10 изменение. Bene, la votazione è chiusa. Прекратете гласуването. 37 за, 13 против. Приема се. 42, 3 части. А, не, извинете, 4 части, каза председателката. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, Въздържали се. Отхвърля се. Четвърта част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. 44. Две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се.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 Bene, il voto è chiuso. Прекратете гласуването. 50 за, 1 против, 2 въздържали се. Приема се. Бюти кофер. Бюти кофер. Комплименти релаторе. Браво на господин Бюти кофер. Sul bilancio, prego. Compromesso 1. И така, първи компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение... Извинете. Първа част на изменение 8. Не. 9, извинете, казва председателката. Две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за две части, първа част за,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 Хюжо. Прекратете гласуването. 43 на 14. Приема се. Компромис 4 за. Кажете, Бутиков. Е, uh, Измененията в този компромис трябва да бъдат променени само някои думи и текста да гласи Европейската зелена економика. Но трябва да обърнем внимание на устойчивостта на европейската економика и различните групи се договориха за това. Всички ли са съгласни по устното изменение? Приемате го добре. Значи гласуваме четвърти компромис с изменението, устното изменение. За. Против въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се. Чайка. Електронна проверка. diverso. Voto chiuso. Прекратете гласуването. 29 на 27. Апробат. Приема се. Значи? Да бене компромис. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. 40. За против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42, две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Okay. Bene, votazione chiusa. Прекратете гласуването. 50 фавор. 50 за, 7 въздържали се, приема се. Браво! Стигаме до доклада Тикао. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се.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 votazione è chiusa. Прекратете гласуването. 31, 26 против. Приема се. Второ изменение. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 26. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, 8 за, против, приема се. 9 а, извинете, 29, казва председателката. 29 за, против, въздържали се. Приема се. Сега 9 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 2 за, против. Приема се. Изменение 32 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване. Моля, гласувайте електронно по целия текст. Край на гласуването. 54 за, нито един против, нито един въздържал се. Прието и ви поздравлявам. Сега, становището на Андерс Дотър, изменение 1, 2 и 14 гласуваме заедно, за, против, въздържали се, отхвърлят се. Нека да провериме. Значи, първо, второ и четърнайсто проверяваме по електронен път. Е, един социалист в повече гласува в момента. Един социалист-демократ в повече. И още един повече. Така. 26 за, 31 против. Отхвърлят се. Сега гласуваме трето и четвърто изменение за против. Въздържали се, отхвърлят се. Искате да проверим? Да проверим. C'è poca differenza. Eh, Още веднъж имаме един социал-демократ в повече. 26 за, 30 против, отхвърлят се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо за, против, въздържали се. Нека, нека да, нека да провериме по електронен път. Става дума за изменение номер 7. Край на гласуването. 18 за, нито един против, 38 въздържали се, приема се. Компромис номер едно за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Проверя, про, електронна проверка за 23-то изменение. Край на гласуването. 33 за, 23 против, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме, добре. Проверя, проверя, проверка, електронна проверка за изменение номер 6. Бене, на кюз. Край на гласуването. 33 за, 23 против, прието. Трети компромис за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 26 край на гласуването. 32 ма за, 23 ма против. Тъй като изменение 3 беше е отхвърлено, трябва да гласуваме отделните изменения. 24-то за, против, Тъй като компромис 3 беше отхвърлен, трябва да гласуваме отделните изменения. Извинете ме, но просто бях малко разсеяне. 24-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 25-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 то за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Шести параграф за Просто параграф 6 няма номер. Draft Opinion, проекто становище. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме. Uno, io lo sento, il è toujours... È е, una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 Контрари. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Девето изменение за против, въздържали се, приема се. Десето за против, въздържали се, приема се. Единайсто за против, въздържали се, приема се. Дванайсто за против, въздържали се, приема се. Тринайсто за против, въздържали се, приема се. Тридесет и четвърто за против, въздържали се. Струва ми се, че е прието, но нека да проверим 34-то. Però ho visto liberali Votazione chiusa. Край на гласуването. 32. 32 за, приете се. 14 за против въздържали се прието, 36 за против въздържали се прието, 15 и 6 и 5 заедно за против въздържали се приема се 38 и 26 заедно за против въздържали се отхвърля се 37 за против въздържали се отхвърля се 16 за против въздържали се приема се 17 за против не е много ясно 17 за против въздържали се приема се 18 против въздържали се Струва ми се, че е прието. 18-то. Добре, ще провериме. 18-то електронно гласуване. Край на гласуването. 32 за, 20 против, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 43-то за против. Въздържали се, отхвърля се. 20 и 21 заедно, за против, въздържали се, приема се. Второ, за против, въздържали се, приема се. 22 за против, извинете, 22 за първо, против, въздържали се, отхвърля се. Трето, за против, въздържали се, приема се. Четвърто, за против. Не, 23-то. Трето е прието, и 24-то, 25. И 23-то отпадат и сега гласуваме четвърто изменение за против въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 53 за, 1 против, 1 въздържали се. Поздравявам докладчика и сега доклада с Шимански. 26-то изменение за против, въздържали се, приема се. Четвърто, четвърти компромис за против, въздържали се, приема се. Пето изменение за против, въздържали се, приема се. 28 за против, въздържали се, прието. Пети компромис за против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, извинете, 32 с устно изменение за, против, въздържали се. Приема се 33 за против въздържали се приема се 34-то за против въздържали се приема се 35-то за против въздържали се приема се 36 със устно за против въздържали се приема се 7 за против въздържали се приема се 37 за против въздържали се приема се 8 против въздържали се Нека да проверим. Eh. Eh. Eh, Край на гласуването. 27 за, 24 против. Приема се. 40. 38, извинете. 38 за, против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 49-то, 48 Поправа се председателката, за, против, въздържали се, приема се и девето, за, против, въздържали се, приемат се, десето, за, против, въздържали се. Нека да проверим.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 в текста на устното изменение. Става дума за 15-то изменение. Трябва да заличим последното изречение. където е, е, записано между 90 и 95% до 2050 година. Останалата част е, си остава. Значи, заличихме това, което... Само, само, само в края. Заличаваме само края с процентите. Добре.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 Компромис номер едно за против въздържали се приема се. 21 за против въздържали се приема се. Втори компромис за против въздържали се приема се. Трето за против въздържали се приема се. Компромис номер 3 за против въздържали се приема се. 25 за против въздържали се приема се. И сега окончателно гласуваме целият документ. Моля, гласувайте. Край. Votazione chiusa. Край на гласуването. 41 за, 1 против, 6 въздържали се. Поздравявам ви. Приключихме с гласуването. Две минути за унези, които искат да напуснат залата и след това продължаваме с... Чао, чао. Чао. Се possiamo riprendere i nostri lavori. Нека да продължим работа. Много моля излизащите да го направят бързо и тихо. Си вупле, plaît, медам лаба. Он пе сортир. Може ли да напуснете, ако обичате? Col punto 23 23 точка. Обществените поръчки. Давам думата веднага на докладчика Гюрк да представи доклада си. Нямаме толкова натиск от времето от тази сутрин, така че можете да говорите колкото искате. Благодаря много, госпожо председател. Скъпи колеги, Не считам, че трябва да наблегна на значимостта на тази тема. Мисля, че всички сме единодушни относно значимостта на обществените поръчки. Нека да спомена три цифри, които ще а, иллюстрират моите думи. Около 250 хиляди предприятия или органи в момента възлагат обществени поръчки за суми в размер на 18% от БВП на Европейския съюз. Ето това е обхвата на директивата, приета през 1971 година. Въпреки, че тя многократно е била преразглеждана и преразглеждана, прак, праговете не са изменени. Директивата покрива а, поръчките до извест, над известен прак, а под това обществените поръчки са от национална компетентност. Сега необходимо е да създадем по-добри условия за конкурентоспособност и да има повече прозрачност на процедурите. Мисля, че всички сме единодушни за това. Колкото до предложението на комисията, нека да спомена три е, аспекта. Първо, трябва да се вземе предвид специфичните условия и цените в момента на а, оферирането на обществените поръчки. А, ако вземем предвид само, да речеме, покупките, то тогава няма да имаме една ясна представа за цялостната процедура. Второ, пред, комисията предлага да се модернизират, преразгледат процедурите и да се, да се въведат нови процедури от типа партньорство. Трето предложение на комисията да бъдат подпомогнати малките и средни предприятия. За тази цел се предлагат по-гъвкави правила и пряко заплащане на подизпълнителите. Това са предложенията на комисията, които са от голямо значение. Колкото до доклада, нека ви обясна по какъв начин работих. Аз първо работих в тясно сътрудничество с представители на комисията. Знаете, че всъщност водещата комисия е комисия ИМКО. Тези, които следат работата на ИМКО, Е, си дадоха сметка, че не се, не, се, не се наблегна достатъчно на основните компоненти в тази е, комисия. Защо? Защото не се наблегна достатъчно на малките и средни предприятия, второ на зелените технологии и трето на а, е, новите правила. Предложението на комисията има за цел да подпомогне малките и средни предприятия, като облегчи процедурите и намали административното бреме. Но в предложението на комисията не, не се засяга финансовата тежест, финансовото бреме, свързано с офертите, а това време тези суми могат да бъдат от порядъка на 100 000 евро в някои държави членки и това може да се яви да бъде пречка за малките и средни предприятия да участват в търговете. Така че мисля, че има много какво да се желае в този смисъл. Трябва първо да се разгледат практиките в различните държави членки и комисията трябва да създаде списък с разходите, тръжните разходи в отделните държави членки. Второ, още още нещо свързано с малките и средни предприятия, кандидатстването онлайн или чрез интернет. Трябва да се улесни достъпа на малките и средни предприятия, като им се разреши да подават формуляри по електронен път. По този начин те ще могат да спестат и време, и пари, и ще се избегнат много грешки. Тоест, да се създаде необходимата електронна система, която същевременно ще ем, допринесе за прозрачността на процедурите. Електронното подаване на, на, на формуляри ще спести и е, многократното подаване на документи или формуляри. Зелените покупки. Комисията смята, че чрез обществените поръчки ще може да се направи крачка на, на, напред към зелената економика и да ще се е, предложат много е, конкретни и уместни решения на е, редица наболели проблеми в момента се обсъжда директивата за енергийна ефективност. В тази директива също са засегнати така наречените зелени покупки. И стру, мисля, че нашата комисия трябва да създаде а, нещо като мост между двете а, директиви и да направиме много конкретни предложения. Мисля, че когато от, от, от, оценяваме а, тръжните а, процедури, трябва да, да, раз, да, да наблягаме много на а, така наречените а, е, нискоенергийни или нискоенергоемки продукти, които трябва да имат, да бъдат е, приоритетни. И трето. Развитие на културата на обществените поръчки. Пред комисията прави няколко предложения, които струва ми се трябва да бъдат е, подкрепени. Моето становище е следното. Е, бих искал да, да изреза критика относно предложението на комисията за създаване на централен орган. Смятам, че въобще не е уместно да се създава нов орган, а съществуващите органи биха могли да, функ... да функционират по много по-ефективен начин. Второ, контрол на изпълнението. Предложенията на, ком... на комисията засягат предимно тръжните процедури, но не наблягат достатъчно на контрола. Да, сроковете са важно нещо, но качеството, качественото изпълнение е също толкова важно. Така че моето предложение е да се упражнява много по-строг контрол на изпълнението и а, грешките или не, не, нередностите в процеса на изпълнение да бъде взет предвид при следващ търг. И трето, различните препятствия за достъп. Комисията предлага една много по-широка палитра на процедури. Също, същевременно обаче ми се струва, че правилата са прекалено стриктни и че ефективност ще се получи, ако прилагаме по-гъвкави процедури съществуват прекалено много ограничения, прекалено много препятствия, които сами по себе си биха могли да доведат до а, нарушаване на процедурите и до избягване на а, заобикаляне на правилата. Аз наблегнах на областите, които пряко касаят нашата комисия, малки и средни предприятия, зелени покупки, достъп. Но ако имате други предложения, съм готов да ги... Пресо интервенира колега Бачитис. Колегата Балчитис. Ačiū germa pirmininkė. Pirmiausia, tikrai noriu padėkoti kolegai už. Искам да благодаря на колегата за изчерпателния документ и за коментарите. Няма да се разпростира много по тази тема, тъй като ще се произнеса последващото становище в една доста сложна област. А що се отнася до този документ, е, нагласата ми към предложението на комисията е положителна. Търси се баланса между правилата и процедурите по обществените поръчки е една доста сложна задача и тя ще отнеме доста време. Съгласен съм с докладчика за знач... голямата тежест на щадящите природата поръчки и отчитането на полезния живот на стоките и високото им качество. Що се отнася до електронните поръчки, това е един задължителен елемент. Е, ако искаме обществените поръчки да са ефективен пазарен механизъм, всички поръчки, се, е, ако се правят по електронен път в Европейския съюз, то тогава ще се умеем да постигнем приобщаване на МСП в е, трансграничен аспект и гарантиране на качество. Съгласен съм и с докладчика, че държавите членки трябва да осигурят условия за придобиване на умения и знания в областта на електронните поръчки, тъй като тази тема е много сложна. Ще спомена няколко неща, които колегите от моята група биха искали да са включени в директивата. Отчитане на социалния аспект е една от тези теми. Така, например, когато се пристъпва към договор, трябва да се гарантира е, строителните работи, услугите и стоките да отговарят на изискванията за безопасност и здравословни условия за труд, а също така и други социални договореност. Също така критериите за отхвърляне на офертите трябва да са ясни, за да не се нарушават социалните разпоредби и тези на трудовото законодателство, също така и тези за интелектуалната собственост. Смятам, че тези стандарти са необходими. Особено предвид факта, че пазарите не са отворени за външни кандидати и още коментари, които насочвам към представителите на комисията. Когато говорим за откритостта на нашите пазари за обществени поръчки, то трябва да подхождаме по-смело и да защитаваме пазарите си от трети страни, които не осигуряват същите възможности за нашите дружества да навлизат на тези пазари. Трябва да се включи предложение за прилагането на принципа на реципрочност – така че нашите предприятия да не са в по-неизгодно положение на тези външни пазари. Е, благодаря на колегата Балчитис. Следващия оратор е госпожа Хаси. Uh... Благодаря ви. Госпожо председател, благодаря и на докладчика за добрата основа, която дава за нашата работа. Споделям основния подход на докладчика за обществените поръчки, които би следвало да осигурят интелигентен и устойчив растеж и развитие и биха довели до подобряване на енергийната ефективност. Подкрепям и вижданията за това как да улесним положението на МСП. Това е много важен принцип. Обществените средства трябва да се използват така, щото да спомагат за постигане на целите на цялостната ни политика. Аз мятам, че много хора, които се занимават с обществени поръчки, всъщност не разбират какви възможности се крият там. Имаме примери за различните резултати от обществените поръчки. Доколкото разбирам, в САЩ по време на президентството на Клинтън, администрацията е решила, че федералните власти трябва да купуват компютри, които отговарят на определени критерии и условия. И това е принудило целия компютърен отрасъл да подобри енергийната ефективност на продукцията си. Ето ви един положителен а, пример за а, влиянието на обществените поръчки върху голям сектор. В този доклад аз бих се съсредоточила върху възможностите за повишаване на енергийната ефективност. Би трябвало по-силно да е застъпена темата. Една от причините а, да повдигна този въпрос е, че участвах в преговорите за енергийната ефективност и етикетирането. И етикетите на Европейския съюз които удостоверяват енергийна ефективност. Парламента искаше да има едно задължение държавните институции да купуват най-енергийно ефективните продукти, за да там, където е дадена тази европейска звезда и етикет за енергийна ефективност. Става дума именно за такова оборудване, което е част от схемата за енергийна ефективност откликът от страна на съвета беше, че това е погрешно. Не, че са против, но не така трябва да се търси решение в законодателството. А, ето сега имаме директива за обществените поръчки и бихме могли по-изрично да въведем такова задължение на държавните институции когато те закупуват оборудване. И да ги задължим да избират по-енергийно ефективните и неенергоемките альтернативи. Има още един въпрос, по който не съм много наясно, затова задавам въпрос. Дали си струва да се спомене енергийната ефективност майко, малко по-прецизно? В смисъл на въвеждане на критерии при строителството. Чувала съм за чудесни примери в Нидерландия. Поне в град Амстердам има такива изисквания за обществени сгради. И съответно се определя цената и компаниите, които кандидатстват, трябва да докажат колко по-енергийно ефективна ще бъде сградата, ако те я построят. Бихме ли могли малко по-ясно да въведем такива разпоредби в този текст? Аз смятам, че хиляди и милиони а, хора, които вземат решенията в държавните институции по линия на обществените поръчки, е, си имат свои тълкования на правните разпоредби и малко ги намързява да стигнат по-далече. И за това често предпочитат по-ефтините альтернативи. Така поне четат текста много хора. И последното нещо, което искам да кажа, е следното. Най-низките разходи. Нещо, което е включено в а, предложението. Там се говори за най-изгодната оферта или най-низката цена. И това ще подмени по старата формулировка за най-низка цена, но най- ниски разходи. Дали това е достатъчно ясно? То пак може да бъде тълкувано като най-ниска предложена цена. Имаме разходи, свързани с полезния живот на продукта, може би някаква такава фраза да се търси, но аз искам този правен акт да бъде съвършенно ясен и да окаже, че разходите не включват само покупната цена, но и, вкусват, и включват и всички режийни разноски по а, време на полезния живот на продукта и въобще какво той ще струва в края на жизнения му цикъл. Е, тоест, че има и брак, и а, загуби. Ето това е един от начините да направим текста по-добре ясен. Грация, грация на Благодаря на колегата Хасе. Колегата Рода има думата. Tak for det. Jeg skal gøre det sådan relativt kort. Jeg synes, det aller, aller vigtigste øh, i det, vi diskuterer her... Det... Ще се опитам да бъда много кратък. Основното е да можем да наложиме електронни процедури за обществените поръчки. Мисля, че по този начин ще подпомогнем много а, укрепването на вътрешния пазар и ще развиеме а, електронната търговия. Второ. Важно е да включиме най-различни компоненти ни да наблегнеме включително на полезния живот на а, продуктите или на материалите, защото, особено в строителството, защото ако, примерно, едно обикновено стъкляване е най-ефтиното за момента, то в дългосрочен а, план ще се окаже, че е необходимо да се сменят а, а, дограмите, стъклата и така нататък. Така че това е от голямо значение. Разбира се, има най-различни мнения, най-различни виждания, но ако погледнем отблизо примера с Дания, е, става ясно, че бих, бихме могли да увеличиме праговете. Защото е, възложители е, обявяват търгове, но няма а, никакъв отговор от страна на международната общност в а, а, кавички. Тоест, губи се кон, кон, конкуренцията. Аз мисля, че ако създадем условия за по-широко международно участие, ще има повече ефективност. Защото а, много тър много търгове в крайна сметка си остават чисто национални, влагат се много средства за организиране на целия търг и на практика се губят пари. И трето, наистина е Смятам, че е необходимо да се опростат процедурите, но не трябва да изпускаме вниманието си, следното. За кого упростяваме нещата? Защото понякога упростяването води до липса на прозрачност. И тогава няма да, няма да постигнем необходимите резултати. Защото в предложението на комисията има някои а, предложения за по-гъвкаво прилагане на процедури, но аз не смятам, че този подход е най-правилният, тъй като а, той касае различните степени на взимане на решения и различните органи за вземане на решения. Аз мисля, че упрост... да, но за кого искаме да упростим процедурите? Това трябва да бъде взето предвид. Колкото до е, обществените критерии или критерии, социалните критерии. Аз е, не смятам, че предприятията могат да отговарят и да поемат отговорността за всичко извършено от подизпълнителите. Те не могат да разполагат с цялостната документация, защото струва ми се, че е, просто ще бъдат прекалено ще бъдат прекалено затрупани. Колкото до социалните критерии, мисля, че трябва да оставим местните органи на властта, регионалните органи на властта да вземат решения. Сложни са процесите, нека не осложняваме нещата допълнително. Грация. Благодаря. И последно е госпожа Форто, докладчите в сянка. Thank you. Um, whilst a lot of us have talked about the е, тук бяха споменати енергийните аспекти на обществените поръчки. Други комисии имат е, компетенции в тази сфера, особено в областта на иновациите. Обществените поръчки са двигател на иновациите и трябва да положим усилия да окоръжим иновациите, когато се възлагат договори. Това е, частично е е, упростяване на въпроса. Трябва да има баланс, прозрачност, но и да се позволи на изпълнителите на договори, когато правят оферти, да формулират така нещата, че да се наблегне на решенията, а не да се а, предварително да се предопределя резултата. Така че изпълнителят да не казва, т.е. възложителят да не казва, ето това е решението, което търсим, а по-скоро да насърчат търсенето на нови решения. Задължителните цели за иновация едва ли ще свършат работа, защото не можем това предварително да го предвидим да помогнем на МСП, като упростим процедурите, да помогнем на местните МСП има по-малки компании, които биха искали да кандидатстват за местни договори, не само по тези, които са презгранични. По въпроса за енергийната ефективност, знаете, че много часове сме обсъждали дали най-низката цена е точния отговор. Не е така. Искаме властите да възлагат поръчки, които а, трябва да са по-ефективни, но като проследим каква е себестоиността чрез целия полезен живот на това, което се а, предлага, трябва и да отчитаме факта, че непрекъснато се оказва натиск да се търсят и допълнителни а, средства. Ако е възможно, бих искала да дам своя принос за насърчаване на иновацията и комисията ни трябва да е водеща в това отношение. Грация. мадам Гростет. Благодаря, госпожа Гросте. Мерси боку, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Много неща бяха казани. Аз съм подкрепям казаното от докладчика но в срещи с е, ръководители на малки и средни предприятия, при посещения в е, МПС, се чува едно и също. Прекалено много бюрокрация, прекалено много административно бреме, прекалено много усложнение. Важно е в момента на криза, в период на криза, наистина да преразгледаме регламентите, управляващи е, обществените поръчки, да вземем предвид е, природо щадящите аспекти, продукти, но същевременно нека не бъдеме прекалено строги, нека не бъдеме, прека, прека, нека не бъдеме прекалено ам, не гъвкави, нека да наистина да облегчиме административното бреме, което понасят нашите предприятия. Също времено трябва да а, прилагаме принципа на реципрочност, на взаимността, ако трет, трети страни или други страни не прилагат точно същите принципи като нашите и не дават и не, не прилагат принципа на реципрочност, да предпочетеме европейското, нашите предприятия. Когато страни като Китай или Съединените е, щати а, е, са твърде конкурентни, конкурентноспособни в ние трябва да подпомагаме предимно нашите предприятия и всички регламенти да дават възможност да подкрепяме производството да се извърша в Европа. времено подкрепям е, всичко, кое, всички предложения, свързани с добрите практики, най-вече с цел по-лесен достъп на МПС до пазара. Защото това е проблема. И така, следващия оратор, господин Видал Куадрас. Благодаря, госпожо председател. Първото, което трябва да бъде направено, според мен, е да се поздрави докладчика за проекто становището му. Трябва да гледаме положително на усилията му, тъй като той предлага да предпочетем електронните поръчки и да гарантираме по-добър контрол при прилагане на възлагането на тези процедури. Трябва да се защити също така поверителния характер на информацията при централизираните поръчки, особено ако това става по интернет, т.е. електронните поръчки. Има една-две области, в които може да се усъвършенства текста. Същите правила могат да бъдат наложени и на договорите възлагани от националното правителство, както и от регионалните, местните органи на самоуправление. В райони като Австрия, Германия и Испания, голямата част от обществените поръчки тече на регионално ниво. Един от проблемите в Испания по-настоящем е, че регионалните области, правителствата на автономните области също са изправени пред голям дефицит. Така че не трябва да се съсредоточаваме само върху националните правителства, трябва да прилагаме едни и същи правила на всички нива, правила, които да дават еднакви гаранции. Сега за екологичните разходи, които са част от изчисляването на разходите за целия жизнен цикъл на услугите или стоките, за които се подписва договори. Тук трябва да се внимава, защото ако се възложи договор на някой местен изпълнител, там ще има спестявания, що се отнася до емисиите на co 2 Не трябва да има дискриминация към местните, защото тук не винаги това е най-доброто решение. 55.3c залага условия за изключване на економически оператори от участие в обществени поръчки. Ако го изчетете, то е съвсем неясен. Там се изключват всички економически оператори, където възложителят може да покаже по какъвто и един начин, че оператора е виновен е, за професионални простъпки. Имам чувство, че тази формулировка е неясна и дава възможност за различни тълкувания. Какво означава сериозни професионални простъпки или нарушения, или как може да докаже възложителя по какъвто и да е начин. Трябва да има правна сигурност. Това е много важно. И затова всички правила трябва да бъдат много конкретни, много ясно дефинирани. И това, което ви изчетах, според мен е доста своеволно, т.е. дава възможност за своеволие. Според мен тази формулировка е, трябва да бъде изчистена, за да бъде по-точна и конкретна. Иначе работата на господин Георг е, е много добра и сме на прав път, за да може тази директива да бъде добър принос към подобряване на обществените поръчки в общ план. Благодаря. Колега Вебер. Колегата Вебер именно. Oui. <clears throat> Euh, s'agissant des marchés publics, Що се отнася до обществените поръчки, аз смятам, че има един основен проблем. Европейските обществени поръчки, европейските търгове са най-отворените в света. Те са отворени до процент 85%, докато бързо развиващите си економики, Китай от една страна и развитите економики, като Канада, Япония, Съединените щати, на практика организират едни недостъпни за нас търгове, затворени търгове. Така че, добре, Добре е да имаме отворени търгове, но не можем в никакъв случай да продължаваме така, без да, им, без да се прилага принципа на реципрочност. Аз не казвам, че трябва да затваряме нашите пазари, но трябва да изискваме реципрочност. Знам, че през марта комисията внесе предложение за реципрочност на обществените поръчки. Този документ ще бъде разгледан скоро от, пар... от парламента. В него са залегнали няколко предложения и съответния инструментариум за прилагане на реципрочност. Подкрепям и всичко как и казаното от преждеговорящите, но смятам, че трябва да наблегна и на следното. В новите правила най-низката цена продължава да играе прекалено значима роля. Аз не смятам, че това трябва да бъде така, защото да се набляга само на критерия най-низка цена може да изкриви конкурентоспособността. А, смятам, че че а, критерия трябва да бъде съотношение качество-цена. Да, критерия цена трябва да бъде взет предвид, но той в никакъв случай не може да бъде единствен. Също така и разпоредбите свързани и отнасящи се до подизпълнителите. Нека Нека не забравяме, че от сечката Луч Берлин, отсечка от магистрала, бе спечелена от китайците. Да, разбира се, цената беше много ниска, но след това всъщност полските подизпълнители трябваше да понесат цената. Те отказаха а, това този е, дъмпинг. Така че това е нещо, което за бъдеще трябва да се избъгне. Трябва да знаеме преди е, отдаването на поръчката, кои ще бъдат подизпълнителите, какви ще бъдат правилата. Е, комисията трябва да разполага с цялата тази информация, за да може да упражнява един ефективен контрол. И трето, Комисията заличава член 27 на директивата, която в момента се прилага. Този член се, от... се отнася до защитата на трудовите условия, социалните аспекти и така нататък. В новото предложение съществува член или правило, което да засяга тези проблеми, но доста отдалеч. Така че аз мисля, че трябва да се е, е, включи отново съдържанието на член 27, който да се прилага за всички изпълнители и подизпълнители. Следващият оратор. Thank you uh, very much. Благодаря. Искам да поздравя колегата Време е тази директива да бъде усъвършенствана. Обществените поръчки днес, а и утре, ще дават работни места, нови работни места, както и ще бъдат възможност за новаторство, особено във времена на криза. Времето и парите са най важния ресурс за малките и средни предприятия за тяхното оцеляване. Ето защо всичко трябва да бъде максимално упростено. Където и да погледнем, насякъде трябва да пише упростяване и качество. голямата част от времето за обществените поръчки най-важни бяха цените. Днес обаче знаем, че и качеството е много важно. Както и здравето, здравеопазването. Не само човешкото здраве, но и здравето на всички останали. Uh, that, uh, really, uh... Искам да подчертая, че има големи пречки пред МСП. Най-вече, що се отнася до оборота. Има изискване за това колко е голям оборота много често на едно предприятие. For... Това се оказва един механизъм, който затваря вратите пред МСП и за тяхното участие. Подкрепям усъвършенстването на директивата и се надявам да създадем и работни места с новото законодателство. Грация, <clears throat> Меси Оди. Господин Оди. Мерси, мадам ла Благодаря, госпожо председател. И аз е, бих искал да поздравя Андрея Шкюрк за отлично свършената работа. Искам да подкрепа и казаното от колегите, от различните политически групи и да наблегна на следното. Малките и средни предприятия. Предложението на комисията не взема достатъчно предвид редица резолюции, прияти от парламента. Спомням, Спомнете си дебатите с Чарли Макгрейви, предшественика на, на Мишел Бърние. А, ние изисквахме от него да се преразгледат правилата в рамките на СТО, защото имаше изключения за 15 страни. Тогава Европейската, Европейския съюз а, не, не бе не бе взела правилното решение, но ние изисквахме комисаря тогава да поиска преразглеждане на тези клаузи в рамките на СТО. Не знам докъде сме стигнали днес, но смятам, че трябва да, префор... да преформулираме правилата, за да могат малките и средни предприятия да имат по-лесен достъп до обществените поръчки, защото пред, предложението на комисията е да се ограничат изискванията за гаранции. Сега това е добре, но не е достатъчно. Както а, става ясно, големите предприятия просто печелят търговете, след което а, се а, обръщат към малки и средни е, предприятия, които е, предлагат по-низки цени, които фалират, а след това какво става? Големите предприятия е, изкупуват малките предприятия и предлагат по-високи цени. Така че Струва ми се, че трябва наистина да преформулираме правилата, за да осигуриме подходящи условия за малките и средни предприятия, особено когато те са подизпъл... подизпълнители. Второ, принципа на реципрочност или благодаря на колегата Вебер, който посочи и друга законодателна процедура. Аз обаче се питам дали не трябва да се, а, се споразумеем по компромис и да се споразумееме за, по член 55, като който ще гласи, че може да бъде изключено или недопуснато предприятие чиято държава членка не прилага стандартите на Европейския съюз или не прилага процедура на взаимност. Просто да изискваме строгото спазване на принципа на взаимност. Мисля Руби, плиз. Господин Рубик, благодаря, госпожо председател. В времена на криза Конкурентноспособността е изключително важна. За това трябва хубаво да помислим. Господин Гюрк с право посочи, че трябва да се мисли по въпроса. Благодаря за деталния анализ, който е направил на това, как да се съсредоточим върху тези МСП, които създават най-много работни места и какво можем да направим за тях. Знаем, че те са онези, които създават най-много работни места. Как можем да направим така, че централизираните поръчки да се средоточат върху по-малките предприятия? Това са важни въпроси. Особено, когато се преценява на кого да се възложи определен договор. Ако обществения сектор се постарае да даде повече обяснение по възлагането на поръчките и ги предоставя единствено и само по размер. Не знам всъщност това всичкото, което казвам, дали може да бъде включено в текста, но си мисля, че това би бил един добър подход. Тоест, да дадем фокус върху МСП. В никакъв случай не казвам да има квота за МСП. Казвам обаче, че трябва да има някакво изискване и то е големите договори да бъдат разбити на по-малки. Това бяха изказванията на колегите. Сега давам думата на представителя на комисията, господин Кракун. Thank you very much for your constructive comments. Благодаря за конструктивните бележки. Ще нахвърлям само няколко коментара по доклада и по чутото тази сутрин. Най-обсъждани бяха зелените поръчки и къде да го запишем това в директивата? Задавали сме си този въпрос при подготовката на предложението и винаги сме си давали един и същи отговор. Нашите директиви, правила трябва да бъдат един правен инструмент, една правна процедура, която дава възможност за прозрачност и отстранява дискриминацията при възлагането на централизирани поръчки. Затова искаме да дадем всички необходими инструменти на възложителите да включат зелените аспекти на или екологичните аспекти на тези договор. Трудно ни е обаче да налагаме а, някакъв вид съдържание на тези възложители. Тоест, винаги купувайте само зелено или 20% зелено, в смисъл екологосъобразно, така че е много трудно да се определи кое е реалистично и кое не тук. Затова се опитахме да дадем правна основа, която да бъде свързана с други документи, като например директивата за чистите етикети, други инструменти. И смятаме, че тази директива трябва да ги да се позове на тях, на тези конкретни инструменти, а те вече да наложат определени политики а, при възлагането на обществени поръчки. Не може обаче да се сложи правно задължение тук по този въпрос. Това беше за зелените поръчки. Отново за тях. Възложителите много често нямат достатъчно компетенции за закупуването на екологични продукти. Затова сме записали текстове, които да накарат държавите членки да направят експертни центрове, които да помагат на възложителите при закупуване на така наречените зелени услуги или продукти. Едно от измененията говори за това, че възложителите трябва да имат зелени компетентности. За нас такова едно изменение трудно може да мине, за да, защото не можем да наложим това на възложителите. Трябва да има конкретни национални центрове, които да гарантират тези аспекти. След това, преговорите. Опитваме се да упростим процедурите, както виждате, и цялата процедура да има повече възможност за преговори. Искаме да има повече а, прозрачност, да отстраним дискриминаторните елементи. Затова трудно можем винаги да дадем отворени преговори като възможност. Притесняваме се, че може да има злоупотреба с тези преговори, които а, да бъдат свободни и включени във всички варианти, а не само да бъдат ограничени до определени. Имаме повече възможност за преговори в сравнение с директивата от 2004, но пак тези случаи, в които се водят преговори, са ограничени до определени конкретни случаи. И накрая, реципрочността. Има конкретен инструмент, който наскоро бе предложен има си място за обсъждането му, защото има различни интереси, които се засягат и на международната сцена. Това предложение не е мястото, където да се говори по този въпрос. Благодаря. E <clears throat> И накрая в заключение на тази дискусия трябва да кажа, че много бе интересна дискусията. Искате думата ли? Е, Извинете, госпожо председател. Представителя на комисията може да обясни последното си изречение за реципрочността? че не му е мястото тук да се говори за реципрочност. Okay. Sì, eh, vuole, vuole cortesemente riprendere la parola. Е, дали бихте взели отново думата, за да отговорите? Yes, obviously. Um... Да, разбира се. Европейския съюз е част от преговорите на СТО. Има конкретни инструменти в тази област. Преговорите текат от време, те са се разширили, еволюират. И технически не сме готови да го направим. Uh, това предложение. Динамиката на преговорите е съвсем различна. Затова един конкретен инструмент, който не е директива, трябва да бъде прият по този въпрос. Си. Е, приехме става ascoltando la conclusione. Извинявайте, но слушах превода. Колегата Води. Благодаря, госпожо председател. ме писнало. Ние сме отворени, кон- конкуренция, всички го казват. Наляво, надясно. Много ви моля, не бъдете наивни, говорите ни за преговори в рамките на СТО. Колко време ще траят тези преговори? Още 100 години, междувременно вече ще няма да има нито едно предприятие в Европа. Какво ви, какво ви, какво ви пречи? От какво се страхувате? Ами в крайна, в крайна сметка ще, ще, ще можете да съдите СТО. Много ви моля, изслушайте парламентаристите, отворете си ушите е, така че вашия отговор е да нека да изчакаме сете от това. Не е отговор. Ние тук всички политици ще се обединяваме около една идея. Искаме реципрочност. Това е, е решение, което бе взето след като изслушахме какво става в държавите членки и събрахме информация. Моля, слушайте. И аз Е, аз следа тези въпроси отблизо. В законодателния проект са включени предложение за три инструмента. Три инструмента, които за сега не съществуват, но наистина ще трябва да бъдем единодушни, за да можем да ги приеме. Първия инструмент е, позволява на възложителите, местните възложители, болниците, местните органи на властта, да не отварят пазарите си или търговете си за страни, които не прилагат принципа на реципрочност. Второ, комисията може да изиска решение от съвета за затваряне на търгове за страни, които затварят своите търгове за европейските предприятия. И трето, да се затворят а, търговете за прекалено ниските оферти като а, контрола и а, решението ще бъде взето от местните органи на властта. Сега, решение по тези инструменти не е взето а, има и един законодателен текст, който а, внася известни предложения, но в, никак, в никакъв случай няма никакъв проблем ние да включиме тези инструменти в това, което ще приемеме и дори да искаме повече. Господин Ланге. Благодаря. 1996 година, като нов евродепутат, бях докладчик за преговорите в Уругвай на СВТО. Комисаря Монти, тогава беше комисар по вътрешния пазар, предложи един текст, той бе отхвърлен. Причината за отхвърлянето в пленарна зала беше, че няма реципрочност. Така че това трябва да бъде включено в проекто законодателството. И комисията трябва да се оправи с това. Ако ще има проблеми в преговорите с съвета, то тогава съвета да каже, че не иска такова нещо ясно. Като италиански граждани ще ви помоля да не разказвате този, е, тази случка много често, защото не е много приятна. И сега колегата Грип има да за последни думи.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 мисля, че разполагаме с е, достатъчно широка основа за по-нататъчна работа. Ве... Вече бяха внесени изменения и ако с, е, последващите изменения бъдат формулирани в същия дух, това ще бъде една положителна кречка напред. Няма да влизам в подробности, искам само да ви благодаря. Но да кажа три, пак, три неща. Първо, со- социалните аспекти при възлагането на поръчки, както това беше предложено от колегата Балшитис няма да е много, няма да е много лесно да включим този аспект, защото трябва да има известен баланс между конкурентоспособността и социалните аспекти. Сега, чакам вашето предложение, е, но не съм сигурен, че точно е, обществените поръчки са мястото, където трябва да наблягаме на социалните аспекти. Сега, е, е екологосообразните поръчки. Да, те също са в центъра на моето предложение. Радвам се, че госпожа Аси е, наблегна на това. Тя подчерта, че доклада трябва да наблегне още повече на природозащитните продукти, материали. Аз включих компромиса, свързан с енергийната ефективност в доклада, така че очаквам и допълнителните изменения, за да разшира този компромис. И трето. Няколко колеги подчертаха принципа на реципрочност. За, за сега а, няма много в а, доклада по този, на, тази, на тази тема, но аз очаквам вашите предложения. Казаното от комисията само ни потиква да наблегнеме, да и да развиеме този аспект в доклада. Очаквам изменението на господин Оди тъй като по този проблем има единодушие между различните политически групи. Благодаря за вашите предложения. и Имате срок до сряда, за да внесете допълнителни предложения. Добре, приключваме по тази точка. Благодарим на всички, които се изказаха. Стана много интересна дискусията. Искам да ви припомня, че изменения, както бе казано, могат да се подават до 6 юни 12 часа. Следващата точка. Тук говорихме доста, последващо трябва да спазваме малко времето. Става дума за възлагане на обществени поручки от възложители, извършващи дейност в водоснабдяването, енергетиката, транспорта и почтенските услуги. Докладчик, е колегата Балчитис, имате думата незабавно за вашето представяне. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, приключихме с обсъжданията по принципите за възлагане на обществени поръчки. Аз съм докладчик по становище за директива за обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и почтенските услуги. Дейността в тези отрасли е уредена с различни документи и обемите, за които става дума по възложените договор, са наистина значителни. По мое мнение, предложението на комисията е доста добро, като имаме предвид спецификата в тези сектори – Либерализацията в тези сектори е постигната в различна степен в държавите членки. Проведени са консултации с заинтересованите страни и те смятат, че различни правила трябва да се прилагат по отношение на различните сектори, именно поради спецификата на този род услуги все още има доста висока концентрация в тези сектори и липсва силна конкуренция. Това се дължи, дължи на исторически фактори, на економиката, на географски фактори и някои други. По тази причина комисията и на този фон се е справила доста добре – Секторите би трябвало да се отворят а, повече и правилата съответно ще бъдат променени. Сега искам да премина към същината на предложението на комисията. То въвежда нови определения на основни а, понятия, като взема предвид юриспруденцията, съдебната практика на Европейския съд Предложението също така премахва разликата между приоритетни и неприоритетни услуги и предвижда възможност за избор на процесуални разпоредби, така щото кандидатите да могат избират измежду 6 възможности. Една, един от успехите в модернизирането на възлагането на поръчки е наличието на електронните услуги там. По този начин ще бъдат спестени ресурси и ще бъдат осигурени големи ползи за малките и средни предприятия, тъй като достъпът до пазара на обществени услуги ще стане по-прозрачен. Директивата предвижда задължителна система за предаване на покани за участие по електронен път, а също така и предоставяне на документацията в електронен а, вид. Бих искал също така да предложа да се променят крайните срокове, тъй като предложените от комисията са прекалено кратки. Все пак трябва да има време и за приспособяване за дружествата. Има и социални аспекти, които са свържени с обществените поръчки – Предвижда се да бъде забранен достъпа на някои дружества в такива търгове, ако те са допускали нарушения. Предвиждат се и новаторски а, решения в областта на защитата на интелектуалната собственост. Споменахме МСП и ползите за тях – тези ползи ще бъдат достъпни за МСП само когато всички държави членки въведат правилата за електронното възлагане на поръчки. По мое мнение, днес има различни тълкования на действащите правила в различните държави членки. И тези разлики ще станат още по-очевидни – по време на практическото прилагане, но бихме могли да ги хармонизираме в бъдеще. Благодаря. Благодаря, докладчиците в сянка. Колегата Ланген е прав. Äh, Благодаря ви, ще бъда кратък. Ние всъщност продължаваме работа по действащи правила, които са доказали своята полезност. Е, обсъждахме начините по които МСП да имат е, равен достъп до обществените поръчки. Ще продължим е, тези разисквания. Предложенията визират един по-далечен хоризонт е, надявам се да не отнеме прекалено дълго време е, прилагането. Тук бяха споменати крайните срокове, но нека подхождаме по-внимателно. Може би все пак предложението на комисията е уместно. И не забравяме, че в праговете е, не са били променени от 20 години насам. Въпреки това, само 3% от договорите се възлагат през граница, извън Европейския съюз. С други думи, имаме правила, които са приложими спрямо обществените поръчки в Европейския съюз, но те не са използвани много широко, като изключим по мащабните договори. Струва ми се, че има и противоречиви изисквания, които налагаме. Казваме, че МСП трябва да имат равен достъп. А, в същото време въвеждаме ограничения. Дали може инструмента да бъде използван, за да се промени достъпа? Предвиждат се ограничения за уведомленията и би следвало да помислим малко повече за едно поетапно въвеждане. Член 2 визира оценка на полезния живот, но важният въпрос тук е кои са тези други критерии, които трябва да вземем предвид. Комисията ИМКО, господин Тарабела, който е докладчик за нея, смята, че трябва да се отчитат не само действащите правни актове, но и други аспекти. А, и да не връзваме ръцете на възложителите. Не бива да забравяме, че тези органи трябва да изготвят спецификациите. Ще имаме възможност да проучим измененията и много бих искал възложителите да бъдат задължени да търсят альтернативни решения и да а, отчитат себестоиността И нека събестойността не бъде единствения критерий, по който те ще преценяват офертите. И на второ място има нещо, което а, е относимо към директивата във всички тези сектори – обществените поръчки имат определени прагове. Те трябва да са задължителни за всички държави членки, така че офертите, които са под тези прагове, да трябва да са съобразени с договорното право в Европейския съюз, да се избягва дискриминацията, да има равнопоставеност. И това трябва да е вписано в някои от членовете – за да се прилагат тези принципи, независимо от въведените прагове. Така ще има съответствие и изпълнение. В Германия имаме различни нива в нашата федерално устройство на държавата и когато се въвеждат някакви прагове, то когато офертите са под тези прагове, не винаги може да се гарантира, че ще бъдат спазвани всички правила. Иначе благодаря на докладчика. Ще излезем с а, становище. Това не е окончателният доклад. Той си поставя доста амбициозни цели и не бива да отхвърляме различните предложения. Смятам, че добрите изменения могат да минат в ИМКО. Благодаря. Фиана Хол има думата. Благодаря на докладчика за работата. Няколко коментара само. Първо за разходите по жизнения цикъл. Обществените поръчки са един от най-ефикасните инструменти, с които разполагаме, за да тласкаме промишлеността към постигане на целите за климатичните изменения и устойчивостта. Затова е важно енергийната ефективност да бъде включена в тази директива, както и предходната, която беше по-общо за поръчките. Не мислим, че енергийна, директивата за енергийна ефективност тук а, ни помага нивото на участие не е същото. Директивата за енергийната ефективност се занимава с подробностите, докато тук говорим за принципи и смятам, че и на двете места трябва да се засегне. Съгласна съм с казаното от Вики Форд по-рано, а то е, че обществените поръчки могат да са двигател за новаторство, особено ако договорите съдържат разпоредби, които да дават такава възможност. Що се отнася до прилагането на разходите по целия жизнен цикъл, в момента това е в ръцете на държавите членки. Смятам, че то трябва да бъде задължително, когато комисията е, финализира общата си методология. Защо? Защото ако нещо е рентабилно през целия си жизнен цикъл, то то ще бъде и по-ефтино няма да бъде само екологосъобразно, но и чисто економически ще бъде рентабилно. Това бе посочено в едно изследване на PricewaterhouseCoopers и други, в което се казва, че зелените политики при поръчките могат да спестят над 20 милиарда, милиарда евро годишно. Електронните поръчки сега. Много се радвам, че, много, че се поставя фокус върху тях. Така може да се опрости системата и да се намалят разходите. Освен това, така и процесът става по-достъпен за малките и средни предприятия. Съгласна съм с докладчика, че държавите членки трябва да прилагат Европейския кодекс за най-добри практики, като улеснява достъпа на МСП до тези поръчки. Иска ми се също така държавите членки да да дават обяснение, ако не следват този кодекс. Малките и средни предприятия трябва да разберат защо нещо не се случва. След това в предложението на комисията се въвежда национален надзорен орган, който дава правни съвети, дава насоки. Тук според мен има проблем – трябва да знаем какво правят другите държави, да си споделяме информация, но създаването на нов орган може да се превърне в допълнителен разход, особено във времена, когато има сериозни бюджетни ограничения. Питам се дали не може някакси по-рентабилно да го направим, като съберем националните органи Правим го и под далекосъобщенията, и в много други сфери. Тоест, вместо да създаваме нова агенция или нов орган, националните регулатори или надзорници се събират и споделят най-добри практики. Благодаря на докладчика и с удоволствие ще работя с него в бъдеще. E Давам пред думата на представителя на комисията, господин Кракун. Благодаря за коментарите. Те ще бъдат взети предвид. Имам няколко бележки, показаното все пак. Вече имаме текстове за МСП, за това как те да бъдат благоприятствани при поръчките. Ще засилим текста, така че всички да са доволни. Нещо конкретно за трансграничните поръчки. Често ни се казва, че само 3% от презграничните поръчки са във вътрешния пазар, което е нисък процент. Това е цифра, която идва от статистиката, но тя е свързана с преките презгранични обществени поръчки. Т.е. една фирма от една държава подава заявление за участие в такъв търг в друга държава членка. Но много често се случва да има непреки такива, когато дружества от една държава членка работят с друга, друго дружество, извинете, или имат клон или филиал така че цифрата става над 13%, ако включим и тях. На вътрешния пазар, разбира се, трябва да има още по-голям дял на такова участие и за това в общата директива имаме една разпоредба, която ще изясни правната рамка за организиране на презграничните обществени поръчки в Европейския съюз. проектостановището се предлага да се удължат сроковете. Съвсем накратко трябва да кажа, че минималните срокове, които залагаме, гарантират прозрачност и недискриминация. Те така ще организирате пазара надлежно. Възложителите имат правомощия, т.е. те могат да удължат сроковете. Тези, които залагаме ние, са минимални. Това е. Благодаря. Не се ползва микрофон. Благодаря колегата Балчитис, заключение. И аз искам да го поздравя за отличната му работа. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички колеги за полезните съвети. Що се отнася до крайните срокове, а не е основна част от предложението. Говорихме с водещата комисия Важно е, когато говорим за МСП, да имаме предвид, че държавите имат различен опит при поръчките. Аз лично съм участвал при развиването на този сектор в моята страна. И се постигна компромис. Проблема къде? Имаше определени изключения, които бяха записани. Това е нормално. Големите фирми обаче не подкрепят определени елементи, определени предложения и искам да помоля комисията и най-вече отдела, който се занимава с обществените поръчки, да събере опита на различните държави членки. Аз говорих и за директивата за услугите. И там има съвсем различни практики в отделните държави. Много работа има завършене. Трябва да се започне. Малко по малко ще се стигне до това което искаме да постигнем на ниво Европейски съюз. Затова, колеги, нека да защитаваме пазара си, защото можем да загубим работни места, можем да загубим приходи в националните хазни, както и в хазната на ЕС. Има огромни предизвикателства, що се отнася до конкуренцията и най-вече държави, които нямат такива високи стандарти, както тези в Европейския съюз. Благодаря. И аз ви благодаря. Знаете, че 6 юни 12 часа е крайен срок за подаване на предложение за изменение. Свършихме по-рано. Малко свобода. 15 на минути. Продължаваме в 15 часа. Благодаря.